отнася до освобождаване от отговорност 2017 година. Наистина Европейския съюз е по-ефективен и по-силен участник на световната сцена. Това е много важно в областта на сигурността и всички други аспекти, но е необходимо да направим преглед на начина по който финансираме проектите си с партньорските страни. В противен случай, наистина, някакси ще останем с репутация, че имаме магически средства. Това въздействие, доверието в нас е нещо много важно. Въпроси към комисията. Що се отнася до разходите във външната област? Как точно се е, решава въпроса с липсата на видимостта относно финансирането на проекти? Как се прави преразглеждане от страна на комисията при работа с партньори? И така, че в крайна сметка всичко да се основава на изпълнението. После, във връзка с писмото, което аз получих от върховния представител, може ли да ни информирате какви мерки мерки са предприяти, за да се увеличи до е, информация. Председателя прекъсва е, оратора. Сега продължаваме с госпожа Антине от Комисия Транспорт. Една минута. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Парламентът е, има изключителното право да освобождава от отговорност за изпълнението на бюджета, тъй като е пряко избран от гражданите и има право на демократичен контрол върху това как се изразходват средствата на дънокоплаците. Агенцията за морска безопасност, Агенцията за авиационна безопасност, Агенцията за железопътна безопасност, както и Агенцията за едино небе. За всички тях аз се запознах с годишния доклад на Сметната палата, в който се посочва, че тези агенции са изразходвали средствата си подобаващо, така че аз одобрих освобождаването им отговорност. Сега госпожа Михайлова от Комисията регионално развитие за една минута. Господин председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата, господин представител на Съвета! Комисията по регионално развитие в своето становище отбелязва със задоволство постоянното намаление през последните години на изчисления процент грешки за разходите по функция економическо, социално и териториално сближаване“ на практика намалението е сериозно от 4,8% за 2016 г. до 3% за 2017 г. Грешките във финансовите инструменти, недопустимите разходи и декларациите за недопустими разходи са допринесли в най-голяма степен за изчисления процент грешки в политиката на сближаване. Някои от установените грешки са свързани със специфични случаи и по тях вече са предприети действия за смекчаване на последиците. приветстваме увеличената бюджетна гъвкавост вследствие на междинния преглед на многогодишната финансова рамка но считаме че ще се наложи да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на гъвкавостта и опростяването. благодаря ви. Значи, Госпожа Петера. Благодаря. Освобождаването от отговорност дава увереност на гражданите, че техните пари се разходват правилно и в унисон с европейските политики. Искам да подчертая, че има нужда от по-добра идентификация за причините на грешките. Сметната палата трябва да каже защо има определено увеличение на грешките. Тъй като поради сложността на процедурите не е изключено грешките да се дължат именно на тази сложност. В селско-стопанския сектор работят милиони хора, затова грешките трябва да бъдат предотвратени. Господин Капек. Благодаря, господин председател. Комисията по рибарство, както всяка година, излезе за становище по изпълнението на общия бюджет на Съюза тази година. Доклад на Сметната палата за 2007 година не съдържа особени забележки относно доклада за дейността на Генерална дирекция Мария. Сметната палата бихме искали да отделя повече внимание на процента на грешки, да ги показва отделно от тези за селското стопанство и друго. Освен това, ПЕШ иска да подчертае, че използването на Европейския фонд тук има безпокойство. Бланко Лопес има думата. Господин председател, комисията ПЕШ обръща внимание на дейността на комисията все повече целта е да се подобри действието на политиката в областта на рибарството. Това е много а, сложна дейност, особено сега, тъй като има несигурност, свързана с излизането на Обединеното кралство. А, не се знае какво ще стане с бъдещето на политиката в областта на рибарството, както и ефектите от климатичните изменения. Всичко това изисква от Европа тази политика да получи приоритет. Има много територии, като моята Галиция, където има силно развито рибарство. Ние искаме да има силна рибарска политика с достатъчно ресурси, да не бъде разменна монета за нищо, защото е необходимо да обърнем внимание, както и до сега в този парламент, по всички тези въпроси. Благодаря, господин Здроевски има думата. Благодаря. Като представител на Комисията по култура бих, желала, бих желал да кажа няколко неща. Първо, във връзка с бюджета, pierwsze na realizację programu Erasmus. Що се отнася до първия аспект, бих искала да кажа, че Еразъм Плюс бе изпълнен и тук тенденцията е възходяща и освояването на средства е позитивно, което е добре, защото вече 30 години съществува тази програма. Повече от 9 милиона студенти са участвали в нея. И на второ място искам да кажа, нещо във връзка с творческа Европа. Много сме удовлетворени, но пък няма достатъчно освояване на средствата. Само 20-21% са освоени. Струва ни се, че тази програма не е до, дооценена, ако мога така да кажа, положително и за е, Центъра по преисмени преводи. Благодаря. Е, следващия оратор. Уважаеми колеги, В комисията Юри ние се запознахме с дейността на агенциите. Ние прилагаме да се даде освобождаване от отговорност за всички агенции. Искам да обърна внимание на няколко аспекта. Жалко е, че поради липса на средства агенциите не могат да публикуват всичките си съобщения за назначение на всички европейски езици. Еолиза, ФРА, ЦЕПОЛ и ЕАЗО, тези агенции имат проблеми с тръжните процедури. Еолиза. Там 90% от работата се извършва от трима външни възложители. Това е риск за сигурността. Освен това, проведените одити са в много малък обхват и това е определено проблем. Благодаря, господин Бьорк. Благодаря. Разглеждаме, разбира се, качественото изпълнение, четейки всеки един документ но в крайна сметка жалко е, че наистина има и а, недостатъчно изпълнена задача от страна на инсту... институциите. Необходимо е наистина, ако искаме да има равнопоставеност, да има достатъчно средства. Няма достатъчно средства за равнопоставеност от феминистична гледна точка. И ние не получаваме достатъчно и що се отнася до различните фондове, е, с които разполагаме, те са не са достатъчни, не се прави оценка на практика на начина по който се изразходват средствата. Нужно е да обърне внимание на правата на жените, например насилието срещу жени, правата на жени, що се отнася до тяхното здраве, включително и сексуално здраве. Изключително важно е тук да има повече средства. Благодаря. По-нататък от името на политическите групи ЕНП, една минута и половина. Госпожа Гресле. Благодаря. Искам да поздравя представителя на съвета. Благодаря, че дойдохте и се изказахте. Искам да ви поканя да продължим по-нататъчните разговори, за да може да решим проблема с отговорността, с освобождаването от отговорност на съвета. Благодаря, господин комисар, за любезните слова. Аз също искам да благодаря на, ваш, и, на вас и на вашия екип. Искам да помоля тези точки, за които говорихте, тръжната процедура за ам, и обществените поръчки, свързани с номинациите за генерални дирекции, моля ви в тази област да има решение още до края на мандата. Благодаря, че говорихте и за конфликта на интереси. Благодаря за всичко, което казахте. Искам да посоча следното. Аз Бях очудена от решението на съвета. То се отнася до една организация, към която не е ясно какво е отношението на съда. Това е липса на прозрачност. Не мога да разбера защо на първа инстанция делото бе загубено, дали те не са искали да го загубят, но това е материал за бъдещи разговори. Господин Пенна. Има значителен напредък по изпълнението на бюджета през 2017 година. Има повече видимост на, на действията, които се извършват. Те се публикуват в интернет. Освен това, имаше повече прозрачност, свързана с надбавката за общи разходи, също сигурността, която се осигури на служителите от Великобритания – и се гарантираха и правата на стъжуващите в парламента. Политическите партии получават финансиране от частния сектор. Това не е приемливо. Как може да се принадлежи към една партия, която се финансира от Монсанто или други химически гиганти. Това поставям въпроса и ние внасяме изменения да се забранят подобни субсидии. Надяваме се това изменение да бъде гласувано тази вечер в пленарна зала. Благодаря ви, колега. Съжалявам. Всъщност аз се извинявам. Да, да, наистина вие имате минута и 30. Да, да, така. Е. Е, извинете, че ви прекъснаха и Комитет за борба срещу турмоза и противопоставянето на създаването и това също не е приемливо. Затова заедно с Ела Сендер, Зелените и Гуя внесохме изменения за корекция. Още веднъж примете моите извинения. Следващият оратор за една минута господин Чернецки от името на ЕКАРА, но преди това искам да кажа, че поради липса на време и гласуването в 17 часа не може да се задават въпроси по процедурата синя карта. Благодаря. Господин Чернецки, имате думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, Имам чувството, че нещата се повтарят. Всяка година при освобождаването от отговорност подкрепяме сътрудничеството със съвета, но съжаляваме за резултатите от това сътрудничество. Непрекъснато повтаряме едно и също. Няма напредък тук. Няма какво да добавят по този въпрос, но това е просто нечувано. Сега има проблеми с фонда за интегриране на мигранти и фонда за вътрешна сигурност. Това искам да кажа на комисията. Тук има процент грешки, който не е актуален. Благодаря. Госпожа Длабайова. Благодаря. Позволете няколко думи да добавя. Ще благодаря на докладчика госпожа е, Айла Сандел не само за отличното сътрудничество, но и за това, че продължава да допринася за начина по който се променя нагласата към тази процедура, като част от общия цикъл за използване на а, средства в интерес на гражданите и разглеждаме наистина грешки, обръщаме внимание на това, анализираме и съ, съответно прилагаме мерки. Но става въпрос за по-малко от 3% общите разходи на Съюза. Да не забравяме за останалите останалите 97% е там, където има коректно предоставяне на средства и това е не само в интерес на отделните граждани и дружества, но и в интерес на нашите общи цели. Така че нека това да бъде пример за бъдещето, да го представим на гражданите като на успех на Европейския съюз. И що се отнася до 2014 година, искам да ви кажа, че сега наистина вниманието ни е обърнато именно към този цикъл за изразходване на на средства от данакоплаците в хода на нашата работа, за да има ефективност и да няма грешки. И освен това, нека обърнем внимание на фактите, на връзките, които съществуват в финансовата година, а не да използваме това като ефективна препратка за бъдещи събития. Не, така че това не е, е уместно да бъде използвано в нашия дебат. Благодаря, господин u, voorzitter collega's eh, commissaris благодаря. Благодаря, колеги. Всички искат да се считат за надежни, когато става дума за използване на средствата на дънакоплаците, за прозрачност. Нещата първо трябва да се подредят в собствения дом. Затова ние разглеждаме някои от сложните въпроси, свързани с назначението на господин Зелмайер като генерален секретар. Европейския омбудсман през септември подчерта, че това е доста необичайно назначение и че е на ръба на законността. За това бих искала да помоля да подкрепите изменението, което внесохме което се отнася до това, че господин Зелмайер е присъствал на две заседания, на които а, са разглеждани отговорите на въпросите, които постави Европейския парламент, което е проява на конфликта на интерес. Имаме трима конкретни въпроса, господин Отенгер. Какво е състоянието на разследването, свързано с с случаите в Чешката република, кога ще бъде готов окончателният доклад и трето, ще има ли изявление от Европейската комисия а, преди 2000, края на 2019, преди изборите. Що се отнася до това нещата при нас да са наред, а, ние трябва също да изпълним препоръките, свързани с а, а, надбавката за разходите трябва да има проверки. Всеки депутат е, трябва да публикува разходите си. Само така ще си възвърнем доверието на гражданите. Благодаря. Господин Де Йонг има думата. Благодаря. Искам да направя следните коментари. Незадоволителна е ситуацията с освобождаването от отговорност. Ето, например, а, неприемливо е заплащането в дома на европейската история на служителите. Трябва да се спазват разпоредбите на белгийската държава. Ословията на труд са също проблематични. Казва се, че нищо не е подобрено. Парламентът, бюрото и генералният секретар на парламента трябва да, бъдат, трябва да действат. Надбавките – е, това е също голям проблем. Няма списък за дейностите, за които пар, парите могат да бъдат използвани. Не може да се провери дали разходите са законни и оправдани. Тези, реше, тези неща трябва да се решат до края на мандата. Благодаря, господин Тулок. Uh, Благодаря, господин председател. По тези, които ни гледат от реалния свят, е, всъщност става въпрос за процедура освобождаване от отговорност е, депутатите разглеждат е, изпълнението от страна на институциите, агенциите и дават своето политическо мнение по този въпрос. Във всеки случай това е един по един начин действително да може да се държат в отговорност на практика агенциите, но някак си е, като че ли не отдаваме голямо значение на всичко това. Що се отнася до 86 милиона е, бюджета за Европейската служба под подкрепа на областта на убежището и съответно констатациите на сметната а, а, палата във връзка с неосвояването на средствата, злоупотребите и това са само част от проблемите, които изборявам. Ако разгледаме бюджета 2020 година, е, парламента има 2 милиарда повече бюджет. 3 милиона се одобряха за договорни агенти във връзка с цифровите комуникации в държавите членки за изграждане на така наречената паневропейска общност предвид изборите. В крайна сметка това е една машина за пропаганда, срещу което съм и ще продължавам да съм против това във връзка с изразходването на тези средства. Ако Тереза Мей а, продължи процеса, в крайна сметка всички финансови задължения на Европе... към Европейския съюз следва да се изпълнят. Така че в крайна сметка британските дънакоплаци ще трябва да отговарят за 39 милиона милиарда. Така че в крайна сметка нека да разгледаме в тази светлина работата на агенциите и дейността, която се извършват в тях, трябва да се извършват от национално, демократично и избрани правителства на съответен принцип. Благодаря, господин Чока. Qualsiasi persona dotata всеки, който има здрав е, разум, господин председателю, шеф на семейство, ще погледне на тази процедура по освобождаване от отговорност е, и ще види, че става дума за много пропилени пари и ще е необходимо повече от едно пленарно заседание, за да се каже на хората за какво става дума. Така че нека да се върнем към здравия разум в институциите. Ние идваме в Страсбург 48 дни годишно. Повече от 200 милиона се харчат, което са повече от милиард за 5 години. Ние пътуваме от Страсбург до Брюксел и обратно. Става дума за огромни емисии на СО2, за огромно замърсяване на околната среда. Ние говорим за 40% намаляване на емисиите до 2030 година, а ние не допринасяме за това. 9 милиона отиват за дума на европейската история. 200 души посещават този музей седмично. И така има също доста средства, които отиват за сгради, които остават празни. Има също доста административни разходи, но това не е достатъчно. Искате да се изразходват също милиони и за комуникационната кампания преди изборите. Подобни разхищения са недопустими, но хората в Европа реагират. Те не са наивни. Ние използваме една от тези котии, за да принасяме материали от Брюксел до Страсбург и хората в тях поставят искане да се спре това пътуване. Следващия оратор, господин Стеховски. Господин председател, уважаеми господин комисар, вие не ме слушате. Двора е, Господин председател на Сметната палата, аз подкрепих освобождаването от отговорност на смесените предприятия и смятам, че докладът е балансиран. Сътрудничеството в областта на развитието и науката е много важно за напредъка на технологиите. Стратегията на равнище Европейски съюз дава възможност за по-ясен и силен мандат на държавите членки, за да могат те да подобрят сътрудничеството между компаниите на европейско равнище. Но, господин комисар, вие все още не ме слушате. Аз искам да ви попитам Нещо много важно конфликтът на интереси. Много важна директива се занимава с този въпрос. въпрос. И господин Стас ви зададе три въпроса, аз ще ви задам само един. Но вие не ме чувате. Ще се справите ли с конфликта на интереси на някои високопоставени политици. Защо има таинственост около тази тема, господин Пок? Благодаря и добър ден. Господин комисар, господин председател на Сметната палата, благодаря най-напред, разбира се, и на докладчиците за изключителното сътрудничество и високото качество на самите доклади. Вече за четвърти път съм докладчик или са докладчик по съвместните предприятия. Искам да кажа, че постъп... има наистина подобряване и в управлението на проектите, така е и вътрешната организация на одитите. Но разбира се, има някои рискове. Тези съвместни предприятия все още не са преодолели някои аспекти във връзка с изискванията Хоризонт 2020 изпълнение, но аз съм убеден, че качеството е на първо място и преди количеството, така че в крайна сметка е нужно да се инвестират средствата удачно и целесъобразно. Е, изключително се подчертава високото качество на тези предприятия в е, докладите и аз препоръчвам да се освободят всички те от отговорност за 2017 година. Госпожа Маковей. Мулцумеск. Благодаря. Конфликтът на интереси е, е проблема, но Европейската сметна на палата говори за това от 2012 година. При изготвянето на доклада става дума за агенции, които работят с индустрията. Сметната палата не е изготвила обаче доклад за конфликт на интереси, въпреки че има агенции, които сътрудничат с индустрията. Става дума за медикаменти, за семена за и прочие, всички те се разглеждат от агенциите. Ако има експерти от индустрията в тях, как тогава да се изненадваме, че тестовете не са обективни? Трябва да има проверка, независими тестове. Освен това, в тези агенции се правят декларации за това, че нямало конфликт на интереса. Аз като член или като експерт го твърдя. Как мога да твърдя подобно нещо? Тази декларация трябва да се направи от други. Мога да се спазва времето за изказване. Господин Али за минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар и гос... Е, е, господин председател на Сметната палата, поздравявам институциите за това за управлението на бюджета през 2017 година. Докладът очертава напредъка. Всичките агенции освояват бюджет на стойност милиарди. Много е важно, че имаме положително становище на Сметната палата по отношение на агенциите. Независимо от някои слабости по отношение на информационните технологии и тръжните процедури, трябва да подчертаем прозрачността, към която се, със, се стремат агенциите. Тук има добавена стойност. По отношение на Европейския парламент трябва да кажа, че използването на ресурсите за 2017 година показва положителни резултати. Само 1% от а, средствата от поетите задължения трябваше да бъде отложен за изпълнение. Някои от подобренията помагат не само да се подобри ефективността. Ораторът бе прекъснат. Е, Господин Таран, аз ще говоря само за самия парламент. Знаем, че зелените имат критично отношение по отношение начина по който се изразходват е, разноските и надбавките за общи разноски. Наистина спомняме си, може би, колко беше разгорещен предишния дебат, колко критични бяха депутатите, но сега новата система, как се развива, професионални, професионалисти са шофьорите, а пък колите не замърсяват. Що се отнася до пътуването от Бруксел до Страсбург? Знае, че има някои критични мнения по този въпрос, но тъй като господин Ферховщав е белгиец, наистина година, той не може някакси да ни научи как да използваме транспорта. И в крайна сметка привилегия е да се работи в Комисията по бюджетен контрол. Искам да се позова на Платонов, писателя. Ако наистина средствата се изразходват в обществена сфера, те трябва да бъдат добре изразходвани. Благодаря. In the Budget Control Committee, I see it as our в Комисията по бюджетен контрол, според мен, сме длъжни да бдим за бюджета на Европейската комисия, най-вече за разходната му част. Всяка година се публикува този доклад, в който се обобщава тази наша работа на надзорници. Аз гласувах против освобождаването от бюджетна отговорност за 2017. Сега съм за този доклад, който е плод на съвместната работа на множество множество комисии, най-вече на работата на госпожа Яла Сендер и нейния екип. Тя бе готова да разработи компромисни изменения. Не всичко обаче е розово. Европейската сметна палата има определени задължения към гражданите на Европейския съюз, а именно да упражнява щателен и надзор при условия на пълна щателност и прозрачност. За въпросната година 2017 палатата не си свърши обаче работата. Пропусна, например, да коригира процента на грешки. Господин Салафранка Санчес за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин председател на Европейската сметна палата. Работих по освобождената отговорност на различни брой от останалите институции и ви благодаря за съвместната работа. Смятам, че Измененията, които предлагаме, ще подобрят функционирането и освояването на бюджета на останалите институции. Господин комисар, не смятам, че служебната отговорност следва да се превръща в ам, политическа борба в навечерието на европейските избори. Смятам, че процедурата за освобождаване от отговорно изпълнението на бюджета би следвало да бъде съпъствана с редовна проверка за степента и ефикасността на, на разходването, изпълнението на бюджета. И същите принципи следва да се прилагат и при назначаването на генералния секретар на Европейската комисия. Припомняме, че той беше назначен през февруари 2018 година, че, се, че Европейският парламент прие резолюция през месец април и че всъщност сега обсъждаме служебната отговорност за 2017 година, което означава, че тук очевидно има несъответствие по отношение на датите, господин комисар. Съгласен също така е, с казаното от някои от колегите, а именно парламентът е този, който би следвало да е, одобри освобождението социалната отговорност и че Европейския парламент ще има повече е, легитимност, ако в политиката ни при назначаване на поста на секретар спазваме същите високи морални стандарти. Госпожа Чинич има думата за една минута. Грация, президенте. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата. Искам да благодаря на всички колеги за отличната им работа по освобождаването от отговорност за 2017. Ще се спра само върху Агенцията за правосъдието. Тази агенция е изправена пред голямо предизвикателство по отношение на сигурността, управлението на миграцията и опазването на основните права. Агенцията вече играе важна роля в борбата срещу трансграничната престъпност. В бъдеще това ще спада и към основните функции на Европейската прокуратура. Установява се, че са постигнати успехи по отношение на административното управление. Това са изпреварващи действия с оглед на новия регламент. Според мен е изключително важно бюджетът да се изразходва коректно и по прозрачен начин. Това е и необх... задължението ни спрямо гражданите. Господин Фито. Благодаря, господин председател. Искам да изтъкна само един въпрос и то съвсем ясно. Става дума за Европейската агенция по лекарствата. Бе направен изключително съмнителен политически избор Седалището на тази агенция бе преместено в Амстердам. В Амстердам е наета сграда, която в момента се строи. А в Милано има вече готова сграда, в която агенцията би могла да се нанесе веднага. Ще видим как ще приключи всичко това. Върховният съд на Лондон осъди агенцията на това да заплати наем в стойност от 465 милиона долара за евро за следващите години. Не може да се допуска нещо подобно. Това е обидно спрямо гражданите, които са европейски данакоплаци. Благодаря господин Целер за една минута. Благодаря господин председател. Уважаеми господин комисар, господин Лене, 60 години отбелязваме тази година от създаването на Европейския фонд за развитие. Единайстият подред фонд е това. Той е обвързан с споразумението от Котоньо, подобно на 9-я и 10 фонд. Споразумението обаче изтича идната година. Не се знае какво ще го последва, За това трябва да обмислим и бъдещето на този фонд този фонд трябва да загуби специалния си статут като фонд извън бюджета на Европейския съюз. Още повече, че до момента не се постигаха всички цели по него и бе сравнително висок процентът на грешки. Най-вече в последно време фондът се използваше като източник за финансиране на нови финансови инструменти и доверителни фондове. Едновременно с това не се повиши обаче прозрачността на европейската политика за развитие. Приветствам предложението на комисията в бъдеще Европейският фонд за развитие да бъде поставен в европейския бюджет. Така ще има възможност за парламентарен контрол. Господин Андрио. Благодаря ви, господин председател бих искал да кажа няколко думи за това, което продължавам да наричам аферията Салмар. Член 11, алинея първа на статут на държавните служители разпорежда, че в изпълнението на своите задължения служителят не бива да засяга нито една, нито ни случай, с който има преки лични интереси. Но както всички знаем, назначаването на господин Селмайер на поста генерален секретар на Европейската комисия беше, меко казано, успорвано решение. Ние отправихме редица въпроси по това назначение. 24 март 2018 година беше свикано заседание за изготвяне на отговорите от кабинета на господин Юнкер и на това заседание взе участие господин Селмайер, тъй като отговорите, които ни бяха изпратени, не ни задоволиха. Изпратихме 61 допълнителни въпроса. И в отговор на тези въпроси на 12 април 2018 година беше свикано още едно заседание, на което още веднъж взе участие и господин господин Селмайер. Ето защо трябва сериозно да засилим усилията си за контрол. Е, предлагам господин Юнкер да дойде и да обясни тези свои практики пред председателския съвет. Предлагам също така да се създаде анкетна комисия на Европейския парламент, за да има повече яснота в целия този случай. А в очакване това да се случи, предлагам господин Селмайер временно да бъде свален от поста си, докато се изчаква процедурата по отстраняването му от поста съгласно правилата за съдото на служителите на европейските институции. Благодаря ви. И така а, започваме с спонтанни изказвания. Първо думата е господин Полчак за една минута. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Бих желала да кажа, че съм силно за освобождаването от отговорност. Смятам, че докладът е много добър. Мисля, че искам да говоря за 2 милиона и половина евро за социални предприятия. Тук смятаме, че има подобрени, макар че прилагането може да се подобри, особено от гледна точка на информационните технологии. Мисля обаче, че добавената стойност на социалните предприятия е установена и потвърдена. Също така трябва да разгледаме и конфликта на интереси. Някои министър-председатели просто не искат да разглеждат а, такива проекти. Трябва да разгледаме също така и агенциите. Някои от агенциите а, нямат прозрачност, няма обективност, което е неприемливо. Искаме да попитаме Европейската комисия какво ще направят за тях Както показах, имаме едно, един определен час, 5 часа. Господин Лене, имате думата. Господин председател, госпожи и господа депутати, позволете ми първо да ви благодаря за интересните дискусии и многобройните предложения. Тъй като нямаме много време, ще се спра само върху два момента. Първият се отнася до конфликтите на интереси и етичните въпроси. Искам да обърна внимание на госпожа Маковей, че възнамеряваме, а и в момента работим по този въпрос в Сметната палата, да изготвим доклад за положението с етичните правила в европейските институции. Възнамеряваме да изготвим този доклад още преди лятната вакансия и да го и представим. Ние също работим по отношение на етичните въпроси в рамките на партньорска проверка, чието резултати също ще публикуваме преди лятото. Вторият момент – мнозина от вас призоваха да се изчислява процентът на грешки по колкото се може повече разходни области, но това няма да е възможно. Какво представлява процентът на грешки? Това е статистически, математически метод, с помощта на който се изчислява вероятността от грешки на базата на проверката на стотици транзакции. В резултат от тази проверка правим прогнозен разчет. Така, например, заявихме, че прогнозният процент на грешки за 2017 е 2,4% с плюс-минус 1%. Какво означава това на практика? Това означава, че процентът на грешки е някъде между 1,4 и 3,4%. Ако направим разбивка по по-малки области, то ще трябва да работим с много по-малък обем данни за всяка област. И така изчисленията ни няма да са точни. Например, ако установим вероятен процент на грешки между 0,4 и 0,9% за административните разходи, то това ще е само прогноза прогноза. Реалният процент на грешки може да е много по-нисък или много по-висок. При подобни стойности няма никакъв смисъл да се правят прогнозни разчети, тъй като реалният процент на грешките няма да има нищо общо с прогнозата ще са несъразмерни също така и усилията, които ще трябва да положим. Не можем да правим по-подробна разбивка в сравнение с тази, която вече правим. Казвам това в отговор на онези, които изискаха да правим в бъдеще много повече прогнозни разчети на процента на грешки в много повече области, но това от математическа и статистическа гледна точка няма смисъл, тъй като тези разчети няма да са точни. Господин Атингер, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, ще се спра върху три важни от политическа гледна точка въпроса. Първо, по конкретните въпроси за конфликта на интереси и Чешката република. От началото на месец януари насам, заедно с екипи от експерти от различни генерални дирекции, като Реджио, Агри, Емпъл и други, направихме щателна проверка на документите в Прага. Сега, заедно с експертите, правим обстоен анализ. Помолих колегите си и генералните директори да работят колкото се може по-интензивно и бързо в рамките на възможностите си обаче. Би трябвало да се работи щателно, а не бързо. Мога да ви уверя, че работим обаче активно. След няколко седмици и по-точно във вторник, в понеделник на 15 април ще представим подробен междинен доклад на Комисията ви по бюджетен контрол. Това ще е първи междинен доклад от анализа на цифрите. Ще излезем и с предварителни констатации, тъй като тогава ще можем да дадем и подробен отговор на всичките ви въпроси. Второ, Овакантяването на постове за генерален директор и обявяването на тези вакантни места като една възможност и трансферът като друга възможност. Мисля, че това са две възможности, които са закрепени наравно в законодателството ни. Какви са Причините за трансфер, за прехвърляне. Две са причините. Първо, трансферите се правят в по-голям брой, обикновенно в началото на мандата на комисията. Комисията може да стигне до извода, че трябва да преструктурира висшето си ръководство. Това може да се направи най-добре по линията на прехвърлянията. Освен това, прилагаме и принципа на мобилността. Това е важен елемент от управлението на човешките ресурси при нас. След 5 до 7 години служителите могат да се местят от една дирекция в друга. Това също се прави по линия на прехвърлянията. В миналото сте се оплаквали от това, че да речем определен пост се заема от един човек, пост на генерален директор в продължение на 6, 7, 8 години. Това може да се промени чрез прехвърляне. Това е най-логичната възможност. Възниква и въпросът за това дали и защо генералният секретар в отговорите си на вашите многобройни въпроси цитирам онова, което казах, тъй като искахме да отговорим колкото се може по-подробно Той участва в части от разискванията. Не за да окаже въздействие върху формулировките, а за да ви отговори колкото се може по-изчерпателно. Един от въпросите ви бе, например, кога е знаел господин Зелмайер. Ясно е, че Отговорът на този въпрос е можел да бъде даден само от него. Можел е да бъде даден от него и той е трябвало да участва. Ние работим в една сграда с генералния секретар, но не можем да отговорим вместо него. За това и го привлякохме за участие, тъй като само той би могъл да отговори на вашите въпроси. Заключителните бележки, господин Чамби, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Благодаря ви за много полезната размяна на мнение. Много се радвам, че Съвет и Европейския парламент споделят много проблеми, по които проявяват загриженост, което се създава впечатление за необходимостта от нов одит и солидно финансово управление. Много важно е да се прояви решимост и да се поеме отговорността. Трябва да се постигне напредък в едните години. Дебат е ясен, ние сме сериозни в проверката на изразходването на средства. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр. И също така, сега заключителните бележки на докладчиците. Първо госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за този плодотворен дебат. Както казах, искам да повдигна само два пункта. Не съм сигурна дали разбрах председателя на бюджетната комисия и на комисията по бюджетен контрол който говореше за IMG. Както знаете, тази организация беше създадена от посланниците в Женева, когато беше необходимо да се разгледат да се разгледа състоянието на мостовете и така нататък в бивша Югославия. Необходимо беше да се отчете какво става на Балканите. Независимо от това, работата на АМГ започна в 2012 година и вие знаете Таня Брунер много добре, я познавате и е, е, вашите статии в Шпигел не помогнаха много на гражданите на Европейския съюз. Що се отнася до конфликт на интересен, господин комисар Ойтингер, вие сте много добър професионалист, но нашите правилници с един безусловен текст. Те казват, че един служител трябва да се занимава с проблеми, по които няма личен интерес. Идеята е, е да се потърси потенциален конфликт на интереси. Това е първата част на една много дълга статия, когато комисията казва, че господин Салмайер е бил там. Председателя прекъсва Имате две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за конструктивния дебат. Всяка година Комисията по бюджетен контрол излиза с важни предложения за по-добро управление на бюджета на Европейския съюз. За съжаление се разхищават средства в много голям размер по линия на многото привилегии на депутатите и комисарите на повече от едното ни място на работа това Спорни са и административните разходи. Трябва да действаме категорично по тях. Нека си позволя и един политически коментар за следващата МФР. Забавят се темповете на развитие на економиката в световен мащаб, но и в Европа и по-точно в еврозоната, дори в държави като Франция, Италия и Германия, които са двигателят на европейската промишленост. За това би трябвало да се преосмислят клаузите за пакта за стабилност и раз растеж. Така че инвестициите, водещи до добавена стойности, свързани с европейските фондове, да се приспадат, когато се изчислява размерът на дефицита. Става дума за инвестициите по структурните инвестиционните фондове. Госпожа Шмидт, благодаря господин председател. Съвсем накратко в заключение. Би ми се искало ролята на Комисията по бюджетен контрол да се взема по-насериозно от колегите и компетентните служби. Останах до сега с впечатлението, че не се вземат достатъчно насериозно коментарите на Комисията по бюджетен бюджетен контрол. Не бива колегите, само за да се поставят в центъра на вниманието и да полемизират, да се възползват от теми свързани с бюджета. Ще трябва по-скоро да работят сериозно и да се опитат да постигнат възможно най-доброто. Господин Кон за две минути. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите си докладчици в Сянка. Благодаря им за доброто ни взаимодействие. Благодаря и на останалите институции и техните сътрудници за чудесната подкрепа, която ни предоставиха. Благодаря също така и на работещите в секретариатите. Благодаря господин Сарвама също за две минути. Господин Сарвама, имате думата за заключителни бележки. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накрая, тъй като колегите започват да влизат в залата, а не искам да губя добронамерното им отношение, както всички останали. Искам само да кажа, че свърната отговорност е много, много сериозна задача. Темата не е свързана с, с поддръжните на Брекс и другите антиевропейски сили, които ни обвиняват, че разхищаваме средствата на европейските е, корпорации. Точно обратното. Целта тук е да докажем, че сме тук, за да защитаваме целите, за които се разходват тези средства. И мога да ви уверя, че средствата се разходват целесообразно. Благодаря ви и последно думата има госпожа Добайова. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на всички докладчици в Сянка за работата и за участието в днешния дебат. Искам да повторя, че част че социалните предприятия са връзка между държавния и общественият сектор и те са също така източник на иновации. Трябва да засилим ролята на малките и средните предприятия, да ги свържим с гражданското общество, защото научно-изследователската работа не може да бъде част от работата на големите дружества и правителствата. Така че нека да се възползваме от потенциала на социалните предприятия и да искам да задам въпрос на Европейския парламент и да помоля да одобри освобождаването от отговорност. Гласуването ще започне в 5 часа т.е. е след 25 секунди. Благодаря.